Allora, la parola a мистер Диамандурус. Господин Диамандурус. La ringrazio, signora Presidente, per la sua gentilezza e l'invitazione per essere qui oggi. Con suo... Благодаря, госпожо председател. Ще продължа на английски. Госпожо председател, уважаеми депутати, благодаря за възможността да ви представя моята визия и амбициите си за офиса на Европейския омбудсман. Моята биография, която ви представих на 23 езика, представя основните предимства, които аз ще донеса за тази институция. Първо, моя опит като администратор, като научен работник, създател на офиса на омбудсмана в Гърция и е, поста ми на европейския омбудсман. И също така и дългогодишния ми опит на безпристрастен е, съдия. Искам да благодаря на всички представители на страните членки, които ме избраха да кандидатствам за втори път и които ме подкрепиха. Аз съм убеден, че тази подкрепа отразява и е, е, респекта на европейските граждани към офиса на омбудсман. Искам да представя основните резултати на моята работа от 2005 до сега. Тези резултати се свежат до три основни групи. Първо, по-добро обслужване на европейските граждани. Второ, по-добри резултати при обжалването, когато европейските граждани считат, че правата им не са защитени и по-бърза реакция. Трето. Аз налагах най-добрите практики, като излагах в годишните си доклади основни случаи, които предлагат примери за добра практика. Борих се с това комисиите да, комисията да реши проблема с късните плащания на малките предприятия и гражданите. Е, стремях се да се разрешат и проблемите с е, крайната, излишната бюрокрация, особено за малки и средни предприятия. Също е, помогнах на е, офиса за селектиране на европейските е, чиновници, ЕПСО, с тяхната, като реагирах и на оплакванията. И в 2008 имаше 14% по-малко оплаквания срещу ЕПС. Също така помагах на европейските институции да отговорят на кореспонденциите на гражданите си и да вземат техните съображения предвид в приемането на решения. Освен това, аз практикувам и на дело това, което вярвам – особено за подобряване на обслужването на гражданите. Възприехме по-ясен формат на решенията, организирах е, обучение по английски за моя персонал. 2060 и над 2060 е, речи изнесо в Европа, за да могат гражданите да са наясно какво могат те да обжалват пред мен Работих много и по финансовия контрол. Е, направихме нов вебсайт е, на Европейския омбудсман на всичките 23 езика, да стане по-разбираем, по-привлекателен, да е по-збит, по-лесен за четене. Включително работих в тази посока и по доклада. Също така работих и по това какви възможности за обшалване имат гражданите, както на ниво на общността, така и на национално ниво. На европейско ниво използвахме по-бързи процедури, сега вече средния месец на решаване е 13 месеца средния срок, а някои обжалвания се решават за 3 месеца. Опитвах се да помогна на неправителствени организации, асоциации и граждани да открият къде точно трябва да се оплачат или съответно да търсят информация. Издадохме наръчник, който бе сложен на интернет и вече 24 000 души са го използвали. работих също и с Европейската банка за подобряване на предоставянето на информация. Използвах засилените си правомощия за разследване, дадени от парламента, след преразгледането на статута на омбудсмана през 2008 година. На ниво страни членки си сътружа днес с националните и регионални омбудсмани за засилване на капацитета на националната мрежа от омбудсмани, за да бъдат по-добре обслужвани гражданите. Това сътрудничество се подобрява също и от е, над стоте визити за информации, които направих в страните след Ченги, където се срещнах и с правителствени лица, и с е, гражданския сектор, и с гражданите. Също така работих за информирането за наличието на мрежа към която страните, гражданите могат да се обръщат за защита на своите права. Работих и с националните и регионални омбудсмани, които имаха питания към Европейския омбудсман, защото по този начин по-лесно по става и правилното прилагане на европейското законодателство. Работихме също и по мрежата Solvit, която се спонсорира от комисията. За прозрачността. А, справихме се ефективно с голям член жалби, а, за, като постигахме а, е, защита на основния права на гражданите за достъп до документи. Това е регламент 1042. Е, споразумяхме се за издаване на меморандум за разбирателство с Европейския надзорник на данните, който дава общ подход за интерпретиране и приложение на правилата за защита на данните. И в страните членки е, развиха е, контакти с институциите за информация. В края на крещата аз успях да помогна над 80% от тези, които се обърнаха към мен. Или директно, или че, като ги препраща към съответната институция. Двойно се увеличи е, отразяването в медиите на е, казусите на Европейския омбудсман. Представихме някои много важни казуси, включително право на защита, из... дискриминации и така нататък. 38% от европейските граждани, според едно изследване на Европе... Евробарометър са чули за Европейския омбусман. Това е много задоволителна фигура, като си има предвид, че ние работим само с оплаквания срещу европейските институции. Нито едно от тези постижения нямаше да бъде възможно без подкрепата на парламента и сътрудничеството с вашата комисия. Парламента ми осигуряваше необходимите ресурси, Вашата комисия се разглеждаше безпристрастно и бързо въпроси, които представях на нейното внимание. Уважаеми госпожо председател, драги депутати, институциите и органите на Европейския съюз често се считат, че са твърде далече, че са безлични. На бюрокрация без лице, както се нарича. Но аз считам, че огромното количество административна практика, която се упражнява тук, може да решава и проблемите на гражданите. Аз съм много горд от това, което съм постигнал до сега, но съм наясно, че още много трябва да бъде направено, за да могат гражданите и да бъдат информирани за правата си и за това как точно да ги прилагат. От реакциите на европейските институции и органи на моите питания е ясно, че те вече имат много високи стандарти на административни практики. Това се вижда и от факта, че е, обжалванията за неправилно администриране е, са много малки. Общо само 16 доклада за 14 години Независимо от това, европейските институции винаги трябва да се стремат да подобряват своето обслужване, така че да а, повишават културата му. Една подобна цел може да се изпълнява и от омбусмана, който, ако той работи напълно независимо, безпристрастно и справедливо. Това е цел, която аз активно преследвах по време на моят, моят мандат и е, поемам ангажимент да продължавам в този дух, ако ме преизберат. В отговорите, които изпратихте на, е, въпросите, които изпратихте на всички кандидати, аз съм изложил е, моите приоритети. Според мен те са три. Първо, да се направи така, че Европейския съюз е, ще даде ползите, които Лисабонския договор обещава на гражданите. Той ще стане реалност утре. Второ, засилване на културата на обслужване на, в институциите и органите на Съюз. И трето, засилване на ефективността на Европейския омбудсман. Нека да коментирам малко в подробности. Ключовият цели на всички европейски институции и органи е да успее Лисабонския договор и така да спечелим доверието на гражданите. Приноса на омбудсмана трябва да е да гарантира а, гражданите да получават добро обслужване и да са запознати с разпоредбите на договора за основните права за достъп до документи, да, за възможността да се обръщат към омбудсман, да изпращат петиции на парламента и да обжалват определени решения. Засилването на културата на обслужване. Смятам, че Европейския кодекс за добро административно поведение трябва да бъде обновен в, рам... в светлината на най-добрите практики. Второ, на база на прецедентното право на Европейския съд. И трето, на база на договора от Лисабон. Така че европейските институции да приемат и да спазват този кодекс. Също така трябва да се развива потенциала за е, разследвания по собствена инициатива и използване на инспекции за решаване на проблеми за недобро управление. Трябва да се създаде и неформална мрежа за добро администратиране на европейските институции, да се работи интензивно с тях за решаване възможно най-скоро на възможно най-голям брой е, жалби да се работи в тясно сътрудничество с настоящата комисия с парламента относно качеството на информацията, която се предоставя на гражданите, относно техните права. Също така смятам, че трябва да бъде и по-активен в диалога за законодателството, да се изказва омбудсмана в публичните дебати за предстоящо законодателство, примерно за ОЛАФ, е, за достъпа до документи, финансовия регламент. Ако бъда преизбран, аз смятам да е, върша следното за засилване на ефективността на Европейския омбудсман. Да засиля връзката с националните институции за човешки права, освен е, мрежата на омбудсманите, за да може да се обменят на по-широко ниво най-добрите практики и информация – освен това, трябва да организираме е, мероприятия в страните членки, за да може гражданите да са запознати с възможността да подават жалби. Също така да се използват информационните офиси и информационни технологии на Европейския парламент в сътрудничество с страните членки и националните омбудсмани да се организира на европейско ниво повече срещи с заинтересовани страни за диалог с е, медиите, с предприятията и с гражданското общество. Да се използват сайтовете за социални мрежи за ангажиране на гражданите. Парламента и депутати, европейските депутати вече водят в тази област и те могат да служат като модел. Също трябва да засилим ангажимента на Европейската мрежа от омбудсмани в е, е, работата по жалбите и да се подобри е, знанията за европейските законодателство и приложението им в страните членки. Качеството на администрирането трябва да се подобри и това винаги е било основна цел на моята работа. Това ще бъде и целта на моята работа, ако бъда преизбран. Ще, изб... ще приема стратегически план, който ще има като лайтмотив следния мисия. Европейския омбудсман иска е, справедливо решаване на жалби срещу европейските институции, ще налага прозрачност и е, култура на обслужването на администрацията. Той има за цел да изгради доверие в диалог, посредством диалог между гражданите Европейския съюз и да наложи най-високи стандарти на поведение в европейските институции. Надявам се, че моята презентация и писмените ми отговори са ви дали представа как ще се опитвам да изпълнявам тези цели. Благодаря, господин Диамандурус. Да, виждаме, че всъщност вие сте си поставили за цел една разбираема администрация с човешко лице. Госпожа Груни, благодаря госпожо председател. Няма, няма да се спирам отново на въпросите, които бяха зададени в писмен вид. Видях, че се опитахте да направите една синтеза, така се каже, синтезирате отговорите. Вие вече бяхте омбудсман. Искам само да ми кажете дали, а, примерно, знаете дали виждате нещо, което не сте успели да свършите и което бихте желали да свършите за напред. Няма ли един допълнителен мандат да бъде в повече? Как мислите също така да си сътрудничате с Комисията по петициите, а също така и с другите институции? Благодаря. Благодаря, господин Босонаро. Благодаря, госпожо председател. За мен е чест да ви приветствам тук, господин Диамантурус. В сътрудничеството между Комисията по петициите и Европейският омбудсман Днес европейските граждани, благодарение на нашето сътрудничество, могат да видят по-добре разликата между добра и лоша администрация. В този контекст искам да попитам, готови ли сте да си сътрудничите с нас, за да изградим общ механизъм за управление на петициите, за да подобрим а, връзката между Европейския парламент и Европейският омбудсман? Благодаря. Благодаря, госпожа Ханкис. Господин Диамандорос, искам да се извиня. Може би ще се повторя в това, което казвам. Но във вашите писмени забележки и във вашето устно изказване, всъщност, отбелязах една точка, която е много важна за нас, но която не намерих в писменото ви представене, а именно проблема с правата на националните мълцинства. Тъй като вече говорих по тази тема, се опитах да бъда максимално изчерпателна, но все пак не бях. Нека да дам пример. В някои държави членки законите казват, че местни мълцинства не могат да използват родния си език. Това е колективно, масово нарушаване на човешките права, но това е също така и индивидуално нарушаване на човешките права. Това означава индивидуално страдание и болка. Какво можете вие да направите по този въпрос? Какво може да се направи според вас, за да се подобри ситуацията? Как бихме могли да намерим мирно разрешение на проблема? без всъщност да се затваряме очите пред тези нарушавания на човешките права. Това са нарушения, които засягат както индивидите, така и цели групи от хора. И отдавна се занимаваме с човешки права, права на мълцинствата, но в този конкретен случай какво ще направите? Много е важно да се разрешат конфликтите. Но нека да не забравяме, че подобен конфликт на мълцинствена основа тук всъщност кара гражданите на Европейския съюз да си мислят, че има двоен стандарт. И много често а, имаме впечатлението, че тези проблеми възникват в а, сравнително отдалечени региони. И се питаме, защо Европейския съюз не се занимава толкова сериозно с проблемите по нарушение на човешките права на младсенствата тук, в собствената си територия, се занимава с такива проблеми извън. А като се има предвид, че говорим за споделени ценности, а всъщност нарушаваме достоинството на европейските граждани. Въпросът ми тук е, мислите ли как евентуално ще се разрешат тези проблеми за в бъдеще, как евентуално ще премахнем тези, този подход за двоен стандарт и по-общо, връщайки се на този двоен стандарт, как ще направите така, ако станете омбудсман, разбира се, че да се разграничат достатъчно добре националните и европейските компетенции, така че да няма препокриване или празноти между двете. Благодаря. Госпожа plans, because it would have been one of the Благодаря, госпожа Гонц. Благодаря, господин Диамандурус. Искам да попитам, какви промени можем да очакваме след Лисабонския договор? Но мисля, че тъй като вие вече отговорихте частично, няма да настоявам, но все пак ще питам и друг въпрос, който повдигнах на пленарната сесия на парламента. Вие се занимавате много с въпросите на гражданите. Мисля, че е много деликатна тема, защото много, в много случаи гражданите определено имат нужда от отговор, компетентен отговор и то бързо. Имате ли някаква идея как, например, да скъсите времето за отговор? Защото това определено е важно. Благодаря. Благодаря. Госпожа Лолис. Thank you very much. Благодаря. Благодаря, господин Диамандура, за много ясната и позитивна презентация. Два въпроса имам. Първо, мисля, че ние всички всички сме наясно колко голям ангажимент имате за добра културно обслужване в европейските институции и този наръчник, който сте издали. Но ние продължаваме да се безпокоим, че европейските граждани все още се сблъскват с проблема, че имат твърде много места, където могат да пишат и да търсят консултации. Могат да се обърнат към парламента, мрежата Солвит, към комисията, към вас това създава голямо объркване. А последното, което искаме е да има такова. Нашата цел е гражданите да отидат там, където точно трябва и да получат отговор. А, може ли, смятате ли, че е възможно да има един общ портал в такъв смисъл? И а, за Лисабон, смятате ли, че може да Имаме е, в момента, благодарение на Лисабон, един съвет, който да бъде много по- е, прозрачен. Как смятате да подходите вие към този въпрос? И също отношението към националните парламенти. Те сега ще имат отношение към законодателния процес на европейско ниво. Вие предвиждате ли конкретни отношения с, с националните парламенти, като се има предвид как по нов начин ще се слагат взаимоотношенията им с нашия парламент? Госпожа Алкин. Да, благодаря, благодаря за работата ви, за презентацията ви. Моят въпрос е дали договор от Лисабон с новите си два а, члена, които ни дават а, правно основание за подобряване на администрирането в институциите. Вие говорихте, но искам да ви чуя конкретно какво смятате да правите регламент ли ще се изяде, издаде, за да можем да наложим на институциите да работят по по-добър начин, а също и въпроса за контрола на различните агенции и институции. Вие как смятате, че можете да засилите е, елемента на наблюдение, който вие упражнявате върху тяхната дейност. Това е много важно. Агенциите е, много често е, се сблъскват с проблеми също. Благодаря, господин Чичестър. Професор Диамантурус, поздравявам ви за постигнатото и за много енергичното представяне днес. Е, очевидно виждаме вашия ентусиазъм да продължите вашата работа. Искам да ви попитам какво според вас е, ако трябва да определите като едно, кое е най-доброто ви решение или постижение по време на работата ви? И второ, кое е такова решение или постижение, можете да кажете, че в момента съжалявате за него. В писмения си отговор а, е, говорите за институционализиране на последващата дейност. А, е, може ли да, да поясните? Не мисля, че нещо коментирахте по този повод. Ако сте коментирали, сигурно съм пропуснал. Благодаря. Господин Каунтес. Благодаря, госпожо председател. Напоследък в Европейския парламент, когато разглеждахме доклада Палия Дели, с който се занимава нашето бюро, се спряхме и разгледахме дейността на господин Диамандурус, направихме наравно сметка, благодарим му за работата. Искаме да зададем няколко въпроса. Първо, с вече натрупаният опит, е, кои са проблемите, с които той се сблъскал в дейността си с националните омбудсмани и как е, се е справил с тези проблеми. И второ, в писменото си, е, писменото си представене, той каза, че трябва да насърчаваме една култура на обслужване в европейската администрация. Определено това не е лесна задача. Особено когато става въпрос за големи комплексни институции. Институции, които не винаги са директно избрани. И освен това, за да се защитават правата на европейските граждани, европейските граждани трябва да познават своите права докато а, хартата на фундаменталните, на основните права не е особено позната сред европейските граждани. Как може да се поправи тази грешка или този пропуск, а, за да могат европейските граждани да се обръщат към Европейския омбудсман? Благодаря, господин Салавракос. Господин Диамандурус, аз също имах възможност да разгледам вашата вашия отчет, който наистина е впечатляващ. Признавам. Но от утре навлизаме в нова епоха за Европейския съюз след влизането в сила на договор от Лисабон. Това, разбира се, ще създаде редица трудности в работата на парламента и на другите институции включително институцията на Европейския омбудсмен. Смятам, че ще трябва да се предприемат редица стъпки, за да се внесат някои изменения. Имате ли някаква конкретна представа по какъв начин може е, да се направи е, функцията Европейски омбудсмен по-ефикасна след влизането в сила на Лисабонския договор а, и то това на практика реално. Сега давам думата отново на господин Диамандурус за отговор и след това процедурата на въпроси без предварителен ред. Grazie di nuovo. Мадам Грюни, je vous remercie Боже Грюни, благодаря ви за вашите бележки. Вижте, винаги е трудно да отговорите на въпроса. Не се ли опитвате да, прави, да върши нещо прекалено, дали няма да, да е в повече нещо? Ако имах такова усещане, нямаше да се кандидатирам. Вече от 6 години съм на това място и когато ви срещнах неодавна, ви обясних, че това, което се опитвам да направя като омбудсмен, е да изграда отношения на доверие между гражданите, между, с институциите, между институциите и на инст, гражданите институциите и смятам да продължа в тази насока. Така че ако бъда преизбран, ще имам възможност да задълбоча нещо, което вече съм започнал. Зададахте пряко въпроса. Смятам ли, възнамерявам ли да направя нещо повече, нещо друго, или това ще е единственото, което мога да направя? За Да бъда честен, ще ви кажа, че по отношение на усилията за сближаване с гражданите и за информация за техните права, ще кажа, че това е една огромна амбиция, която си струва, която изисква много амбиция и усилия. И аз, честно да ви кажа, съм готов да направя това. Има едно безкрайно многообразие от начини човек да се приближи до една и съща цел. Според мен е основните насоки, е, в които трябва да се движи един омбудсмен, не трябва да се разпиляват. Аз трябва да следа доброто административно управление, е, прозрачността и да намеря нов механизъм за сближаване с тези, приближаване до тези проблеми. Смятам, че сътрудничеството, което развих с комисията по петициите през изминалите години, беше изключително важно и плодотворно. И смятам, че ратификацията и влизането в сила от утре на Лисабонския договор ще има огромно значение както за Европейския парламент, така и за Европейския омбудсмен, защото се разкриват огромни нови възможности Европейския парламент да се възползва от сътрудничеството с националните парламенти. И имайки предвид, че аз вече разполагам с една мрежа за сътрудничество с националните и регионалните омбудсмени, сега Възнамерявам да се сближа и с националните парламенти и техните комисии по европейските въпроси или за добро управление, за да мога да, заедно с колегите, да се възползвам от всички възможности, предоставени от Лисабонския договор. И е, ще успея много по-лесно, ако се ползвам с подкрепата на Комисията по петициите. Разбира се, въпроса за сътрудничеството с останалите структури, ако те това са регионалните и националните колеги, както ви казах, възнамерявам да се възползвам от възможностите на Лисабонския договор, за, за да увелича капацитета, капацитета на мрежата на омбудсмените в Европа и да отида доста по-далеч от стореното до тук. Това, което ме, ми прави огромно впечатление в ангажимента на един омбудсмен е, че никога няма граници. Винаги могат да се измислят, да се намерят нови подходи и това, което особено ми харесва е, че националните колеги винаги действат много прямо, с голямо воодушевление по отношение на формите на сътрудничество. Именно за това аз се задължавам да задълбоча това сътрудничество. Sir, uh, Mr. Bolsonaro, I, uh, I will answer your question very directly. Сега ще отговоря на следващия въпрос много директно. Въпроса за общите механизми. Нека да кажа така. Първо да повторя. Аз като омбудсман, аз знам, че има предшественик, имаха огромната полза а, да, из, да работят с тази комисия с парламента а, и да получават тяхната безкрайна подкрепа. За мен това е отправната точка. Още повече сътрудничество, по-дълбоко сътрудничество и е, да не повтаряме непрекъснато, все пак е, договор от Лисабона е изключително важен момент. Е, омбудсмана, европейски омбудсман, може да работи съвместно с националните регионални омбудсмани на различни нива. Е, вече има такава мрежа на сътрудничество и националните омбудсмани могат да подават запитвания до европейски омбудсман, когато става дума до въпроси за европейското законодателство. Тази дейност се разширява вече от няколко години, а с влизането в сила на Лисабон ще има възможност да се създаде една интерпарламентарна връзка, така че аз ще имам възможност да насърчавам моите национални колеги да се обръщат към техните национални колег... Е, парламенти и съответно техните парламенти да търсят взаимодействие във вас, така че е, да привличаме все повече вниманието на гражданите. Също така, сме използвали съществуващата структура на мрежата на националните омбудсмани. Имаме един форум за дискусии, посредством който можем да информираме колегите си за въпроси, които ни вълнуват. Например, имаше една инициатива за създаване на омбудсман за пациенти на здравните системи, защото тези въпроси по дефиниция се решават на национално ниво. И естествено, когато стана дума, че нещо такова може да се развие на европейско ниво, се подозриха, породиха безпокойства. Но ние им дадохме ясна информация. Успяхме своего рода да създадем сътрудничества, които, посредством които и изяснихме проблема и дадохме възможност на гражданите да си изяснят е, възможностите, които те имат и на национални нива. А с други думи, аз е, не смятам, че трябва да се създава общ механизъм – а по-скоро да се е, разширява разнообразието и да се използват съществуващите механизми, като се използват възможностите на договора от Лисабин, Лисабон. Така че да се получат е, много нива на сътрудничество между националните парламенти и регионалните е, омбудсмани, национални омбудсмани, Европейския омбудсман, Европейския парламент, така че да има различни нива на сътрудничество. Госпожа Хенлис, благодаря за вашия въпрос. Напълно са ми ясни вашите безпокойства. Знам, че вашата страна има омбудсман за младсинствата. Аз работих с господин Калкенбах много аз също идвам от, страда, от страна, където проблема с младсинствата винаги са били, за съжаление, много важна част от историята на региона. Затова съм изключително добре запознат с този проблем и мога да кажа, че ще работя във всичко, което ми е по силите. А, имам определено отношение към този въпрос и много съм загрижен но като европейски омбудсман, всъщност аз съм получил изключително малко оплаквания по проблеми за младсинствата. Предимно е, оплакванията са за е, нарушаване на правата на рома гражданите в съответните страни. И всички тези въпроси по дефиниция са извън моя мандат. Те те по дефиниция са в рамките на правомощията на нашите колеги на национално и регионално ниво. Но правилата на младсинствата от, от друга страна, са е, проблеми на уязвимите групи. И в такъв смисъл омбудсмана може да върши немалко неща е, дискриминация, да речем, на базата на възраст, да речем, там ние разработихме една много важна инициатива относно децата с специални нужди. Това е една много важна тема, морално много щекотлива. Представих доклад и на вашата комисия, и на парламента. Направихме и разследване по собствена инициатива за хора с увреждания, също много обширна област. Така че аз лично съм предприел ред инициативи в такъв смисъл, които показват, че ние се опитваме да работим с уязвимите групи в рамките на моите правомощия, защото в край на краща те са ограничени до отношенията с европейските институции. Та единственият ми отговор към вас е, че аз съм готов да работя с, с всяка институция, е, било то настоящия парламент или комисията или моите е, колеги на национално и регионално ниво, за да можем да е, именно да избегнем създаването на тези двойни стандарти, за които говорихте. Разбира се, обаче винаги в рамките на ограниченията на поста, който имам, т.е. за да наблюдавам работата и взаимоотношенията с европейските институции. Благодаря, господин Диамантуро. Ще ви помоля все пак да бъдете по-кратък в отговорите си, защото а, вече надвишихте отреденото ви време и трябваше да дадем думата за процедурата по привлечение на вниманието. Благодаря, госпожо председател. Винаги е много трудно да се отговаря във времето на отредено за тези въпроси. Относно времето за отговор на европейските граждани. Със сигурност направихме нещо по въпроса, намалихме времето. Нека да не забравяме обаче също така, че и отговаряме и на 23 езика. Времето е ограничено до 3 месеца и се надяваме да се намали още повече. И се надявам, че ще успея да го направя. Госпожо Волис, благодаря Госпожа председателката все пак ми притисна, така да се каже, с времето, но относно общия портал, така да се каже, за който съществува, един съвсем ясен критичен пример е създаването на интерактивни насоки, които са част от нашия вебсайт. Този гид или тези насоки всъщност включват ам, един въпросник, въпроси и отговори, така че хората да намерят предварително отговор на процедурите, които искат да, да осъществяват. А също имаме и специфична телефонна централа, която препраща гражданите според техният въпрос. Относно прозрачността, Лисабонския договор, знаете, че представих тук специален доклад, чието резултат определено беше по-голяма прозрачност в съвета. Надявам се да имам такова добро сътрудничество и, с, и за бъдеще с съвета. И се надявам Лисабонския договор да ни даде нови възможности е, за работа с съвета и за сътрудничество между парламента и съвета. По-специално говори също така и как евентуално ще сътрудничим с националните парламенти според Лисабонския договор. Госпожо Алкен, разбирам въпроса ви. Определено не е лесно да се отговори кратко на този въпрос. Погледнете до член 298 от договора за Европейската общност, където се говори за доброто, доброто, доброто функциониране на администрацията. Мисля, че е много важно за тази комисия да се сътрудничи с Европейския омбудсман, за да осигури по-голяма ефективност. Мисля, че това е част от първоначалната инициатива и ще се радвам да помогна с каквото мога, за да повиша ефективността. Как да осъществяваме по-добър контрол и да наблюдаваме по-добре. Мисля, че ако, както вече казах, ако ме изберат, се, съм решил да прехвърля част от а, отговорностите и инициативите към определени агенции, за да могат те да се сътрудничат по-добре с гражданите. Господин Чичеста, благодаря за вашите коментари моето най-добро решение. Мисля, че едно от най-добрите решения, не бих казал най-доброто, е специалният доклад, който представих тук относно децата с специални нужди. Това беше специален момент, когато можех да повдигна въпроса от много голямо социално значение. Защото определено децата с специални нужди са един от основните проблеми, с които се занимаваше парламента. Мисля, че това е голямо постижение. Относно нещата, за които съжалявам, съжалявам, че не можах напълно да обясня позицията си тук пред тази комисия по въпросите, относно средствата, които се отпускат на депутатите. Мисля, че темата беше особено важна, защото парламента искаше повече прозрачност, нещо с което аз напълно бях съгласен. Но лично аз не успях достатъчно добре да обясня позицията си, за което съжалявам. Как да институционализираме следенето на процесите, Моята идея е да използвам персонала на институцията Омбудсман, за да работят те на национално и на регионално ниво и да осигурят координацията с институциите. Госпожо председател, ще мина на гръцки. Господин Хунчес, моля ви, наистина кратко, каза председателката. Смятам, че вече заявих как възнамерявам да работя с националните и регионалните омбудсмени. Няма да се връщам към това. По отношение на начина по който ще засиля, ще усъвършенствам обслужването, мисля, че вече съм положил усилия в тази насока. Разбира се, това може да се развие в рамките на засилването на отношенията, връзките между европейски и националните омбудсмени. И намерявам да работя с по тази, в тази насока, успоредно с сътрудничеството с институциите. важно значение отношенията с националните парламенти. И накрая към господин Салавракос ще кажа, че за мен Лисабонския договор разкрива нови възможности и ще бъда много доволен, ако мога да ги използвам. Качдяй, е iscritto a parlare l'onorevole Ако бъда преизбран. Господин, госпожа рате, господин Диамандурус. Поздравления за всичко, което свършихте до тук. Искам да ви поздравя също за нещо друго. За изчерпателните ви отговори и най-вече за искреността, с която отговорихте. Две допълнителни въпроса. Когато отговорихте на въпроса какво трябва да направят европейските институции, за да предлагат по-добри услуги за европейските граждани, цитирахте шест елемента, от които ще се спра на два. Първо, е, факта, че гражданите трябва да бъдат информирани за техните права и пътищата за тяхната защита. И второ, предоставянето правото на обяснения на гражданите в достъпен или разбираем за тях език. Това е нещо много важно, защото благодарение на вашата дейност ще можем да разпространим европейската идея. възлагам големи очаквания на вас, госпожа Палиадели. Благодаря. На свой ред ще кажа тук пред колегите, че е, моята работа, е, която засягаше именно ролята на омбудсмена през 2008 година, е, ме кара да не бъда много обективна. Почти съм на границите на пристрастността. Европейския парламент ми беше назначил да се произнеса по работата на една друга институция, която също беше оглавявана от грък но смятам, че сега мога да кажа, че се гордея, че бях на, натоварена с тази работа. <clears throat> Говорихте за а, анкетите, които ще предприемате по ваша инициатива, <clears throat> когато, дори когато няма жалба. В какви области? <clears throat> Благодаря за тези е, думи. А, може да не се вижда, но се изчервих. На госпожа пак ти ще кажа, че от моя гледна точка може да се очаква европейския медиатор да бъде искрен. Би трябвало да се очаква от него, така че не мисля, че това е <clears throat> някаква голяма заслуга. Аз не мога да отговарям на изискванията на моя пост, ако не съм искрен. Същото се отнася до необходимостта да бъда ясен. Един омбудсмен трябва да може да общува с гражданите на език, който те разбират. За това се опитвам да упростявам езика, който използват моите служби и ще засиля усилията в тази насока. <clears throat> Сега на въпроса на госпожа Палиадели. По отношение на анкетите по моя собствена инициатива, смятам, че това е един прекрасен инструмент в ръцете на омбудсмана, който трябва да се използва много предпазливно, предпазливо по е, много важни въпроси. Например, ако има проблем, който засяга цялата система в възниква в дадена институция или някакъв изключително сериозен проблем, дори ако той засяга само едно лице. Ще се опитам да използвам този инструмент, за да поставя със светлината на прожектора такива системни, сериозни проблеми, за да може е, да се изправят недостатъците в съответната служба. Получих е, още искания. Ще дам. Е, само могат да дам думата по за една минута госпожа Харкин и господин Димандорс. Благодаря съвсем накратко. Нямах намерение да проявя дизреспект, но знаете, че има много неща, които още имат да бъдат свършени. Искам да коментирам факта, че вие повдигнахте тук въпроса за средствата на евродепутатите. Възхищавам се, защото хората не винаги са доволни да се коментират неща, които ги засягат директно. За мен това е много положително. Два коментара. Първо, е, говорихте за това, че на хората трябва да се говори с разбираем език, не само, че трябва да им се на собствения език, защото хората действително те не знаят всички разликите между институциите. Това е много важен момент. Сигурно ми свърши вече времето за изказване, но въпросът ми беше. Е, знам, че не малко сте работили. Имате ли и други планове да, да направите така, че гражданите да разбират вашите отговори и също така да ни им обещаваме повече от това, което можем да дадем. Thank you very much. I, I appreciate you. Благодаря. Благодаря за коментарите. Изключително съм благодарен за коментарите ви по отношение на средствата на депутатите. А що се отнася до въпроса ви, нека да кажа следното. Е, най-интересното нещо за доброто управление е, че то е безкрайно. Т.е. дава ви безкрайно възможности да бъдете активни в това отношение. Затова съм много е, внимателен да не върша прекалено много, но от друга страна съм наясно, че имам безкрайно възможности да бъда е, активен, да проявявам въображение, да работя за интереса на гражданите. Затова благодаря ви за предупрежденията, за това, че трябва да балансираме между очакванията и постиженията. Аз лично май правя точно обратното. Тоест, е, е, предпочитам да не давам големи обещания, да давам по-големи резултати, поне по този начин смятам да работя. Оценявам високо вашите коментари и мога да кажа, че смятам да търся упростяване на изказа и действително нямаме ограничения в това отношение. Трябва да работим, разбира се, внимателно, съзнателно, но същевременно активно и с въображение. Благодаря, господин Диамандурос. С това смятам, че можем да ви кажем довиждане и да поканим последния ни кандидат, господин Моне. Лейс Mrs. Мацони. Uh, we welcome Mr. Приветстваме господин Монет и му даваме думата. For the next 15 minutes.